Uh, okay, colleagues, I... Уважаеми колеги, нека да започнем. Вече е 9.35. Тази сутрин замествам председателката, защото тя се подготви и след това ще проведе тристранния диалог по отношение на директивата за управлението на альтернативните инвестиционни фондове. Първото нещо, което трябва да направим е да приемем дневния ред. Мисля, че няма промени. Дневния ред съответно се счита за прият. Имам няколко съобщения от името на председателката. Колеги, знам, че се притеснявате от броя на извънредните срещи, които ще се проведат в Страсбург и се провеждат. Аз лично също смятам, че това е допълнително бреме за съжаление обаче, натовареността в нашата комисия е голяма и за момента, както се споразумяхме и с координаторите, това е единствения начин по който можем да се справим, поради законодателството, което идва от комисията, така че ще трябва да има извънредни заседания в Страсбург. Искам да направя едно съобщение по отношение на отпечатването на документите за комисията. Знаете с колко много документи разполага всеки от вас. На бюрото си ние доста хартия консумираме всъщност. Случвало се е в миналото служителите на ЕКОН да разпечатват документите повече от един път, а в момента се случва и три пъти и повече. Това въобще не е добре за околната среда, така че беше взето решение да се отпечатват документите само веднъж – те ще продължат да бъдат налични на веб страницата на комисията за консултация и ако имате нужда от допълнителни документи, винаги може да поискате те да бъдат отпечатани в съответните офиси. Не искаме да ви ограничаваме в това отношение, но трябва все пак да предприемем някакви мерки относно това допълнително отпечатване по отношение на това, което прие парламента на 17 юни, коригендума към директивата, мисля, че сте получили информацията. По силата на член 216 от правилника за дейността, комисията ще одобри този коригендум. Този коригендум упростява формулировката на делегираните актове. Освен това се въвежда един нов параграф 3А, член 8. Този текст беше част от текста на комисията. Той не е бил заличаван и ще влезе в окончателния текст. Ако няма възражения от членовете, този текст и коригендума ще се приемат и ще бъдат одобрени на следващата пленарна сесия. И накрая по отношение на резолюцията за неконкурентоспособните въглишни мини, както знаете, колеги, по силата на правило 120 всеки член може да направи предложение свързано с дейността на Европейския съюз това досие в рамките на комисията ЕКОН и комисията трябва да реши каква процедура трябва да се приеме. Ние можем да решим да изготвим доклад по силата на правило 48. По отношение на мините, този въпрос се обсъждал вече. Докладчика е господин Рапкай има възможност да се внесат изменения за 26 октомври. На 9 ноември ще гласуваме този доклад. Взе се решение относно резолюцията, че няма да се приема такава резолюция. Това са всъщност съобщенията. Можем да направим коментари, естествено, по тази тема, ако има такива. Ако не преминаваме към точка 3, данъчно облагане и развитие, сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане. Виждам, че докладчик тук. Давам думата на госпожа Сирпа Пиети Кейнен. Благодаря, госпожо председател. Тук има три елемента. Първия е как да се укрепи капацитета на развиващите се страни, за да развият те своята данъчна система. На второ място засяга се въпроса за транснационалните компании и прозрачността, както и техните системи за данъчни измами и на трето място се засяга въпроса за различните данъчни системи, както и за данъка върху финансовите транзакции. Има 16 изменения общо. Повечето от тях отговарят на духа на доклада и могат да бъдат приети. Има изменение номер 9 на моята група НП, то е свързано с въвеждането на данък върху финансовите транзакции на едно определено ниво. Това изменение не е приемливо. По отношение на изменения 13, 14 и 16, те засягат един и същи въпрос финансовото облагане на трансграничните компании. Ние сме ги покрили тези три изменения чрез компромисно изменение. Мога да го изчета, ако искате. Ето го. for cross-border companies, including pre- and post-tax profits. For listed companies, this can be achieved through the modernization of the Transparency Directive and uh, international accounting standards –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 Този текст ще покрие всички въпроси в измененията. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчите в сянка. От името на социалистите май има проблем с пристигането, тъй като има проблем с полетите. Господин Шмита от името на Алде. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Хайнен за добрият доклад. И а, доволен съм, че двете малки изменения, които съм предложен, са взети, предложен, са взети предвид. По въпроса за а, данъка на финансовите транзакции, а, може би би имало някои спорни страни. Аз а, смятам, че се гласува за това, във връзка с доклада на Парванш Берес. Ние от, от АЛДЕ отхвърлихме това, защото смятаме, че не можем да започнем само в Европейския съюз подобен данък. Необходим е глобален подход. И това тук се споменава в, в точка 9. Мисля, че за всички ни това би било полезно. Защото този въпрос е, придобива нарастващо значение. Затова подкрепям това, което казахте. се питам дали не бихме могли да постигнем по-добър резултат като парламент. Госпожо Питканен, ще ви дам доклад, думата след това. Искам да напомня, че господин Подимата се занимава с този въпрос на 10 януари ще има изслушване. Тоест, към въпроса се подхожда от няколко страни не става дума само за развиващите се страни, но също така и за Европейския съюз. Както правилно казахте, господин Шмидт, необходимо е да се вземе предвид и глобалното измерение. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да прочета а, едно изявление, което ми е дадено от Камал, от името Тотен Камал. Благодари на докладчиците за тяхното уравновесено становище. Благодари за измененията, които ще се дадат по-голяма прозрачност. Прозрачността е много важна. Изразява известни резерви относно прекаленото внимание, което се отделя на публичния сектор – Много важно е каквато и данъчна политика да се а, избере, да се има предвид влиянието на данъчната система върху растежа, към който се стремим. предоставянето на информация ще подобре да се изберат местата, където да се установи бизнеса и ще се подобри средата за неговата работа. Благодаря. Не мисля, че е, господин Ламберс е тук, е, т.е. докладчите в сянка не са тук. Ще дам отново думата на докладчика. Съвсем накратко. Но искам да отговоря на това, което каза колегата Шмидт. Той е поправил съответното изменение, така че сега версията е точно такава, каквато беше приета от пленарното заседание. Мисля, че това е една добре балансирана формулировка. Готов съм, готова съм да преговарям с моята група, пък и с другите политически групи, за да бъде тя приета. ще продължим разговорите по този въпрос, за да имаме една и съща формулировка и в двата доклада. Мисля, че би било разумно да отразим становището, прието в пленарна зала, а пък, разбира се, ще продължим обсъждането и в нашата комисия, пък и друга, де то ще продължи. Бихте ли искали да говорите по този доклад? Не, не желаете. Разбира се, вие, е, е, е, госпожо Питиканен, може би ще трябва да се свържете с социалистите, да разговаряте с тях. Ще напомня, че на 8 ноември ще гласуваме в комисия. Водещата комисия ще гласува на 9 декември и през януари 2011 година ще гласуваме в пленарна зала. Благодаря, колеги за вашите участие в този дебат. И сега преминаваме към доклада на господина Каза, общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги решихме, че съществуващата система на ДДС не е подходяща за целите на пазара и трябва спешно да бъде преразгледана. Въпросите по тази тема са много сложни и дебата трябва да ни даде възможност да намерим най-добрия начин да се придвижим напред. Парламента действаше по възможно най-добрия и бърз начин. Комисията ни увери, че ще се отчетат нашите позиции, че ще има дебат. Измененията са добри. Трябва да призная, че не се подадох на изкушението да правя по-конкретни предложения на този етап, тъй като въпросът е доста чувствителен и с политически характер. Целта е да се засили ефективността на пазара и да се справим с измененията. По всички тези причини нямам възражение спрямо изменения 3 и 4. Трябва да може да имаме една нова система, която да даде възможност да се приложи е, исканото максимално бързо и по всички тези причини нямам възражение спрямо измененията на депутата Талер. Това е от мен. Господин Талер, от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател, както каза господин Талер, доклада не е... е господин Каза, доклада е непроблемен. Ние подкрепяме да се запази тази минимална ставка от 15%, за да се гарантира правна сигурност, но имаме нужда от допълнително преразглеждане. Искам да кажа, че положението на единния пазар трябва да е критерия тук. Преминаването към нова система преди датата 31 декември 2015 година трябва да се насърчава. Имаме нови економически тенденции, нови тенденции по отношение на финансовите измами, затова трябва да приемем това законодателство. Оценявам комисията, е, прикавам комисията да оцени тези нови стратегии максимално бързо. Това трябва да стане преди края на периода, с който удължаваме разпоредбата сега. Благодаря. Господин Шмидт от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Вашите изменения, господин Каза, казват, че трябва да действаме малко по-бързо. Вие казвате 2013 година. А в предложението се казва 2015. Вие казахте, че сте съгласен обаче с господин Талер, така че вие в момента се връщате назад. Жалко. Жалко, защото аз мятам, че трябва да се действа по-бързо. Аз е, подкрепям вашето предишно предложение. Но така или иначе, това не е чак толкова важно, само че Цялата система на ДДС е една голяма бъркотия и би трябвало да се действа максимално бързо. Това ще е от полза за потребителите в Европа. Така или иначе, подкрепям ви, господин Каза. Не смятам, че господин Каза ще каже, че тези неща зимно се изключват. Господин Талер казва, че нещата трябва да се придвижат напред преди 2015 година. Първо ще дадем думата на господин Фокс от екара. Благодаря, госпожо председател. Предложението е доста просто и ЕКР го подкрепят. Държавите членки са съгласни. Минималната ставка от 15% трябва да продължи да се прилага до 2015 година и парламента трябва да подкрепи тази позиция. Ние сме съгласни с разумните изменения на господин каза. Благодаря му за работата. Освен това, искам да подкрепя измененията на господин Шмидт и госпожа Сея. Те са ценни за доклада. Трябва да кажа, че се колебая дали да подкрепя изменения 5 и 6 на господин Талер. Съгласни сме, че документа, зелената книга по отношение на стратегията за ДДС е, ще бъде нещо много важно за системата, но си мисля, че ако вземем решение сега, стратегията може да повлияе по неблагоприятен начин. Акта за единния пазар не трябва да засяга данъчната структура. От друга страна, е, единния пазар трябва да подкрепи стратегията за ДДС с цел да се справим с измамите. Благодаря. Давам думата на докладчика. Сега казва председателката по отношение на казаното от господин Шмидт. Аз предложих предложението на комисията да се публикува до 2013 година, а не да влезе в сила през 2013 година. За това е, бих могъл да приема изменението на господин Тале. Аз просто искам до 2013 година да се появи предложението на комисията, а не директивата да влезе в сила през 2013 година. Когато става въпрос за измененията на господин Талер, той казва, ако е възможно, да преминем към окончателна система до 2015 година, тъй като се казва, ако е възможно, не възразявам, възразявам по това изменение, нито по изменение 6. Благодаря на колегите за подкрепата. Надявам се, че ще гласуваме скоро и ще приемем това досие. Гласуването ще е на 9 ноември в комисията, а в пленарна зала по време на втората пленарна сесия през ноември. Благодаря ви, колеги. Преминаваме нататък. Доста бързо караме. Преминаваме към доклада на господин Рабкай. Регламент на съвета относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглишни мини. Думата има господин Рабкай. Благодаря, госпожа председател. Колеги, вие знаете, аз съм представил моето предложение на 27 септември се случи това. Е, концентрирах се върху някои изменения. Е, изменението на комисията, например, е, срокът за предаване на изменение изтече. Имаше 72 изменения. Аз съм доста време в този парламент и по принцип когато има толкова много изменение, досието е доста противоречиво. Това е един сигнал. Но всъщност това не е така. Този път само 3 от 72 изменения не вървят в политическата посока, която аз съм предложил. Тоест, около 70 изменения подкрепят моята насока и до някъде заострят моето предложение. Искам да представя съвсем накратко с едно изречение основата на моето предложение. Основата е, че аз съм взел предвид оценката на въздействието от комисията. Много внимателно го анализирах и прегледах и предложенията на колегите и установих, че това, което казва оценката и това, което казват експертите от комисията, нямат нищо общо помежду си. Комисарът Алмуния, който отговаря за помощите, е направил предложение, което е станало основа за становището на комисията, а именно до 2018 година да продължат помощите, субсидиите за въглешните мини. Това отговаря и това отговаря на становището на комисията по оценката на въздействието. Затова ви казвам, че е, решението на комисията мините да бъдат закрити през 2014 година е странно. Няма причина за това. През 2010 година регламента изтича. Може би заради това е, е заложена датата 2014 година в решението. Има и други причини, които не винаги са съгласуеми едно, една с друга, но резултата е малко несъгласуван. Аз застъпвам предложението на Алмония. И, както казах, повечето от измененията вървят в тази посока. На второ място, тук става дума за едно досие, което е свързано с конкурентоспособността и досие, което е свързано с субсидии. Тоест става дума не за екология, а за конкурентоспособност. Имаме екологични аспекти, но тях трябва да ги, да ги вземаме предвид в съответното законодателство. Тук обаче става дума за субсидии. И когато става дума за въглешни мини, то тогава въпросът е свързан с въглеродните емисии и с екологичните аспекти, но, а, от, но тази взаимовръзка не е много на място да се осветлява в нашето досие. Друго грешно решение или взаимовръзка е че а, се заместват въглища, които ще бъдат спрени в Европа, с въглища, които ще бъдат внесени, т.е. въглеродните емисии си остават. Тези размишления, екологичните аспекти не са на правилното място в това досие. Тези, които се застъпват за удължението на този срок на експлуатацията на въглешните мини именно, трябва много да внимават, защото има някои аргументи, има някои изменения, които не вземат предвид аспекта на субсидиите. Аз искам да се концентрирам именно върху субсидиите. Още едно трето, трета забележка, също по отношение на субсидиите и конкурентоспособността. Има едно изменение, което казва, че не бива да се поставя крайен срок. Комисията предлага субсидиите за производството и закриването на въглешни мини да, е, да се да продължат до 2014 година. Алмуния казва до 2018 година. Но тъмността на регламента трябва да е до 2020 година за да могат да се вземат предвид социални и екологични проблеми. А, има и едно изменение, което казва, че срока трябва да, да не се поставя, т.е. действието на регламента да е безсрочен. Това не е възможно, защото по отправна гледна точка Европейския съд също казва, че такива че так, че субсидиите трябва да са дегресивни, а сроковете трябва да са фиксирани. Тоест, не може да има едно, едно безсрочно действие на регламента. Цифрата 26 е теоретична цифра, защото субсидиите имат един определен характер – това означава, че публични средства отиват в предприятията и то в определени предприятия. А, това е една положител, едно положително санкциониране. Ако 2014 или 2018 година или 2020 година субсидиите бъдат спрени, тогава тези предприятия няма да съществуват. Това е много просто. Тогава тези предприятия няма да получават субсидии, а екологичните щети, които ще възникнат и социалните щети, а, те си остават. Но тук субсидиите няма да се намесват, тук трябва да се намеси политиката по пазара на труда. На труда. И още една забележка. Е, госпожа Челан Боуз изготви едно заедно с мен на становище пред правната комисия. Комисията смята, че правната основа на това предложение е член 107, но тук не се включват задължителните консултации. Съвета реши да даде възможност за такава консултация, но това е в прерогативите на, на съвета. Въпроса на нашата председателка беше дали по принцип не бива да консултираме. Във всички случаи задължително и правната база за този въпрос е член 109. Има прецеденти. Е, при номинирането ставаше дума е, за правната база от НИЦА член 202. Аз съм член и на правната комисия и председателката също потвърди, че на нас ни трябва една допълнителна правна база. Тоест, трябва при гласуването да вземем предвид и а, действителната правната, допълнителната правна база. И още една забележка. Профилактично предвидихме едно заседание на докладчиците в сянка. Това е доста трудно, защото от времева гледна точка е сложно. Нямаме необходимост от нови формулировки. Въпросът е дали ще вземем за основа на нашите дискусии този, това предложение или друго предложение. Към това предложение имаме около 80 изменения и не е толкова решаващо дали ще вземем е, предложение А, Б или В. Аз съм съгласен, склонен да оттегля някой от своите предложения, за да задоволи очакванията на други колеги. Ето защо моето предложение е след консултация с докладчиците в сянка да не правим нови формулировки. И, както вече казах, тъй като 95% от е, измеренията подкрепят моето становище, ще направя едно предложение, ще го изпратя на докладчиците в сянка, те ще ми изпратят своите коментари и така може да постигнем компромис. Намирането на компромис естествено няма да може да покрие становищата, които битуват в цялата комисия, защото по отношение на датите 2014, 2018 или 2020 няма възможност за компромис. Става дума за безработица в отделните държави членки. Няма възможност да се изключи компромис между това човек да е безработен или да има работа. Ето защо просто трябва да се вземе решение какво искаме. Но в е, начина по който мислим в момента не е толкова проблематично да вземем решение. Ето защо бих предложил да не се състои това заседание утре на а, докладчиците в сянката, тъй като не всички без друго могат да дойдат, а да процедираме както именно предложих. Благодаря. Мисля, че това беше едно много ясно и точно изложение на позицията на докладчика. Сега да дам думата на докладчицата в сянка. Първо госпожа е, Индвелт за групата Ауди. Благодаря, госпожа председател. Аз ще бъда съвсем кратка, тъй като Ауди предпочита да подкрепи предложенията на Европейската комисия. Тоест, ние не сме съгласни с промените, които предлага господин Рабкай. Трябва да кажа, че е, това значи, че по дефиниция няма да подкрепим измененията, защото те отиват още по-далеч в измененията. Не може да правим изменения от днес за утре. Това не е проблем, който е възникнал вчера. Обсъждаме го от години, ако не от десетилетия. И мисля, че секторът имаше достатъчно време да се преустрои. И в някои страни това бе сторено би било несправедливо да наградим или да поощряваме онези, които не са въвели реформи, а да накажем онези, които са провели реформите. Сега по време на кризата има огромни а, е, намаления в бюджета, орязани са бюджетите и сега трябва да видим дали искаме да плащаме е, за проблемите на миналото а, е, или да инвестираме в бъдещето. И аз по-скоро бих избрала второто госпожо председател. Затова ние подкрепяме предложенията на комисията. Е, смятаме, че те е, сами по себе си вече представляват е, един компромис, но смятаме, че това е разумен компромис и не бихме подкрепили никакви промени в него. Господин Клуте, от името на ГУЕ. Благодаря. Аз бих реагирал по-различно от е, колежката. Аз подкрепям линията на господин Рабкай. Моето предложение е срока да се продължи до 2020 година, но нямам проблем той да бъде съкратен до 2012 година. Той е, аргументира своето предложение. Аз до голяма степен подкрепям това предложение. Може би да кажа, следното, че в Федералната република, която ще заедно с Испания ще е много засегната от съкръщаването на този срок, има споразумение между въгледобивния сектор и, политик, и политиците, именно срока да бъде Съкова на 2018 година. Това споразумение бе взето през 2006 година. Има споразумения, които се подновяват на 8 години и хората, които са водили тези преговори, не биха искали срока да бъде изтеглен преди крайната дата 2018 година. Това е според мен много важно. И още нещо. Субсидиите за въгледобива не могат да се разглеждат извън контекста на конкурентоспособността. Въглищата са, един дългосроч, са една дългосрочна суровина и могат да заменят това, което днес получаваме от петролната индустрия. Би трябвало да се погрижим за осигуряването на този сектор. И това е второто послание, което искам да отправя. Не бива да казваме, че от въглещата се, ще се получава главно електроенергия. И според мен трябва да си оставим отворен, отворен достъпа до мините, да запасите в Европейския съюз са оценени, че ще стигнат до, до, за около 400 година, години. Това е изследване, което е направено още през 1995-та година. Затова този потенциал е хубаво да го имаме предвид. Yeah, господин Ланген. От НП. От НП искам да кажа, че е, подкрепяме абсолютно предложенията на докладчика. Има някои моменти, които трябва да се оточнят, но най-напред благодаря на докладчика и неговото предложение за постигане на компромис би означавало, че моето предложение за 2020 година няма да, да бъде предложено да бъде засегнато, аз съм готов за, да приема и съкръщение на срока с две години. Но тук наистина става главно с конкурентоспособност. Е, трябва комисията да вземе решение и е, комисар Алмуния предложи срока да бъде закована 2018 година на базата на едно научно изследване. Не разбирам, не зная защо комисията не е подкрепила това предложение. Може би е представа дума за грешно решение. В предложението на комисията изпъкват главно аргументи за е, опазване на околната среда, но тук става дума за опазване на конкурентоспособността, става дума за национални субсидии, как те да бъдат използвани, така че да имаме един социално плавен преход за закриване на мините. Този въпрос сме го обсъждали тук в нашата комисия и всички критични въпроси отправени и от държавите членки. А през последните години са били а, осветляване именно по този начин. А, спестовните каси, въпрос за спестовните каси, въпроса за конкурентоспособността винаги са били осветлявани в контекста на конкурентоспособността. Не би трябвало да се правят заключения извън този обсек. И по принцип, нещата за опазване на климата. А, стойностите са много малки. Въглеродните емисии не са толкова големи, които предизвикват, предизвиква въгледобива. А вносните въглеща, които ще бъдат изгаряни от Канада, от Полша или от Австралия, тези а, емисии си остават и те не са големи. Ние знаем, че само малко държави изгарят и добиват въглища и се обръщам с апел към колегите да мислят за, е, за конкурентоспособността, когато анализират предложение. Госпожа Свинбърн. Благодаря, госпожа председател. Някои забележката името на господин Стренчек, които до голяма степен се отнасят до това, което господин Ланген каза. И забележките фактически, на което казаха Албет, това наистина е въпрос на конкуренцията. И трябва много ясно да заявим това. И така както е доклада сега, ние с удоволствие бихме го подчертали и смятаме, че въпросите, които се отнасят до конкуренция, трябва да получат по-голямо ударение. Както Както знаете, един от нашите членове в тази а, а, комисия трябваше да е, напусне пост, работата си като МЕП, тъй като беше назначен за министър. Делегацията на испанските социалисти а, подкрепя доклада на господин Рапкай. Смятаме, че той се отнася отговорно към въпросите и отговаря на критичното положение на въгледобивната промишленост в Европа. Единственият е, е наш собствен енергиен източник, а, който имаме. А, и за това подкрепяме а, е, групата на испанските социалисти. Смятаме, че измененията са важни, затова ги подкрепяме. Трябва да се настоява, например, е, на значението на собствените енергийни източници, на местните енергийни източници. И е, на практика очевидно, че въглищата са единственият подобен енергиен източник на територията на Европа. И за това а, е, много важно е да се обърне достатъчно внимание на този въпрос. Освен това, помощта, държавната помощ, както много добре го подчертава Бернард Рапкай, вероятно помощта трябва да продължи не само а, до затварянето, но също така и да се поддържа конкурентоспособността на тези предприятия, въгледобивни е, мини. Необходима е помощ и за научно-изследователска и развойна дейност, научна е помощ за конверсията на тези е, промишлени е, мини предприятия. И според мен трябва да се добави още нещо към доклада на Бернар Рапкай и необходимо е да намерим а, споразумение, да стигнем до споразумение в тази комисия по отношение на сроковете. Говориме за 202, 2020 година. Но не трябва да забравяме и проблема на социалния дъмпинг. Е, необходимо е, когато се внасят въглища, те да отговарят на определени економически и социални условия. Затова трябва ясно да заявим, че е, необходимо е да се поддържа един стратегически резерв в Европа, тъй като очевидно въглищата, както вече казах няколко пъти, въглищата са единствен нашен собствен ресурс. Необходимо е да се поддържа едно минимално ниво на производството, на добива на въглища. Независимо от това какви срокове ще бъдат прияти. И затова, когато се затваря окончателно една мина, която няма да бъде отворена наново, трябва да се мисли да не би да затворим всички мини, защото в бъдеще сигурно би било полезно да имаме е, достъп до един стратегически резерв на въглища в Европа. Късно ме поканиха за председател, така че сега ще направя коментарите си като член на комисията, а не като председател. Съвсем накратко, моите коментари приличат на онези, които вече бяха изказани. Очевидно трябва да се подкрепят работните места, създаването на нови работни места. На няколко пъти говорим за мините и на няколко пъти даваме изключение за тях, но не може да го правим безкрайно. Вие казахте друго, господин Рапкай, но ние в парламента имаме все пак политика по изменение на околната среда. Вие имате друго виждане по въпроса. Господин Лаген, искам да говоря без да ме прекъсвате, ако може. Така че смятам, че трябва да има някаква разумна дата, която да подкрепим. Аз съм готова да подкрепим компромиса. Ако вие сте готов да не се залечава позоваването на онези мини, които трябва да бъдат а, затворени преди определена дата, аз а, съм съгласна да запазим тази дата. Много е важно да се осигурява помощ, но тази помощ не трябва да се превръща в източник на нереална конкуренция за унези, е, в полза на онези мини, които не залагат на е, екологията. Така че тук определено има и измерение, свързано с околната среда. Така че, както ви казах, аз съм готова да разгледаме нещата по един рационален начин. Не искаме да лишаваме хората от работно място, но трябва да разгледаме какво казва и комисията. Има предложение за закриване на мини. Ако мините не за крият своята дейност и ако са конкурентоспособни, те трябва да платят обратно държавната помощ. Мисля, че можем да намерим компромис. Не се застъпвам чак толкова силно за тази дата, но се надявам, че докладчика ще приеме да не се заличават позовавания, които са свързани с измененията в околната среда и с факта, че все пак някои мини трябва да бъдат закрити преди определена дата. Благодаря. Сега аз отново съм председателка. Искам да дам думата на докладчика. Е, Благодаря, госпожо председател. Сега е, ще ви виждам, че сменяте ролите и ще ви отговоря като на член на комисията. Въпросът е какво се разбира под когато говорим за срокове, за засегнатост, но едно нещо искам да кажа много ясно. Това, което вие казвате, че всичко има връзка с климата, естествено, всичко в енергетиката е свързано с е, климатичните изменения. Това е ясно, това е така. Но да кажем, ако се спре въгледобива в Германия и се спре въгледобива в Румъния, в Испания и в Унгария, това са в крайна сметка всички засегнати страни, не само една е засегнатата страна. Тогава, ако кажете така, аз мога да кажа, че а, всяко кило въглеш, а, каменни въглища, които не се добиват в Европа, в тези страни, ще бъде заменен, заменено с, с внос и няма да има ефект върху климата. Това трябва да вземем предвид. Освен това, нещо, което вече съм казал и нещо, което и господин Кноп те каза, не става дума само за енергетика, за добиване на електроенергия, става дума и за а, суровините, за осигуряване на суровините. И съвсем ясно, господин Инфелд, трябва да кажа, а, въглищата не са нещо от вчера, нещо минало. Не е така. Въглищата ще продължават да имат своето значение, своята роля в света, дори ролята им ще нараства. Това е съвсем ясно. Те са конкурентна суровина а, по отношение на газа, на, на, на нефта и това, което става в Китай. А, това изобщо не, не знаем какво се случва там, но ако успеем с европейските теории, а, технологии при изгарянето и придобиването на въглещата, да развием тези технологии, където всъщност ние сме водещи, и ако успеем тези технологии да ги разпространим в развиващите се страни, тогава наистина сме направили принос към опазването на климата и околната среда. Сега, когато говорите за реформи на работния пазар зависи от нивото, на което човек разсъждава. Когато става дума за 20 000 е, миньори нещата изглеждат по един начин, но в една страна, като в е, Германия, където има 600 хиляди миньори, нещата изглеждат по друг начин. Добре, 20 хиляди е, миньори може да уволним. Те могат, може да понесем тяхната безработица, но структурите са много различни. Същото се отнася и за испанския въгледобив. Е, следващите дни ще посетя Испания, за да разбера ситуацията на място, каква е. Утре ще говоря с представители на испанския въгледобив. Аз е, не защитавам само позицията на моята страна, по друг начин бих се държал тогава. Аз съм... Аз бих искал да функционирам като експерт, като взема предвид въпроса за конкурентоспособността. Субсидиите трябва да са дегресивни, трябва да има и явни, и ясни срокове. Тези срокове трябва да са прегледни, да са обозреми. Аз познавам дебата, когато се дискутираше срока 2020 година. Аз знае аргументите за тези размишления. Сега има е, е, такова становище. Искаме да приключим с въпроса колкото се може по-бързо. Има естествено мнения, които казват, че не бива да се поставя един определен срок, но когато Европейския съд казва, че субсидиите трябва да са дегресивни и трябва да са ограничени, то тогава ние казваме какво значи да имаме едни разумни, пропорционални на целта срокове ние предложихме един срок от 8 години, на, на който, в който срок непрекъснато да се преглежда ситуацията и да се предлагат нови решения. Но трябва да се споразумеем за един период, за един срок. И разликата между регламента, който трябва да направим сега и е изтичащия регламент. Разликата е, че имаме един крайен срок. 2018 година се преустановяват субсидиите и аз това не го поставям по, под въпрос, но аз правя само забележката, че ако искаме да поддържаме конкурентоспособността си, не може да прекратим субсидиите. И да кажа на председателката. Ако погледнем други е, субсидии за други сектори, предприятията, които са получавали субсидии, могат ако не са били конкурентоспособни, могат да станат и стават конкурентоспособни, т.е. субсидиите са разумни. Просто това е моята философия, иначе ще процедирам последния начин. Говорих с госпожа Инфелд. По, съдържание, по съдържанието не виждам възможности за много компромиси. 2018 година е един срок, след който ще има в Германия, в Испания, в Румания безработица. Добре, е, хората, които искат да поемат отговорност за това, нека я поемат. В противен случай трябва да помислим за друго решение и естествено ще помисли и за другите предложения за изменения. Софин Велт съвсем накратко. Вероятно не сме съгласни по някои политически въпроси, но не приемаме идеята, че нашата позиция автоматично ще доведе до съкръщения. Както вие в качеството си на член на комисията справо казахте, това е седмото решение за удължаване на срока на тази разпоредба. Този проблем не е възникнал вчера и не може да се каже, че защото сме против допълнително разширяване на срока, то ще има уволнение. Ако бяхме взели такова решение за банковия сектор, то тогава нещата ще да са съвсем други. Ако става въпрос за индустрия, която е индустрията на бъдещето, не трябва да има нужда от субсидии в продължение на десетилетие. Ще имаме дебат а, по отношение на финансовия сектор и неговото облагане. Господин Лаген, искате ли да се изкажете съвсем накратко, ако може? Съвсем накратко, субсидиите за въгледобива са много по-низки, отколкото тези за, за е, финансовия сектор. One, because, said... Сравнението май не е много добро, защото, както вече ви казах, субсидирахме финансовия сектор с а, милиарди. Казват ни, че тези пари ще се върнат с течение на времето. Дебата беше полезен. Ще гласуваме на 9 ноември и ще отидем на втора пленарна сесия. Мисля, че нашия докладчик отговори на много от повдигнатите въпроси по добър начин и съм сигурна, че ще успеем да намерим компромис, за да може в комисията да се осигури подкрепа за това досие. Може да преминем сега към доклада на господин Столжан изменение на директивите, няма да ги изчитам всичките, става въпрос за допълнителния надзор върху финансовите предприятия в финансов конгломерат. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Внесли сме предложение за директива, която ще измени три директиви относно допълнителни надзор. Има една основна директива, номер 2287, която е свързана с допълнителния надзор върху финансовия конгломерат. Имаме други две директиви, които са свързани с допълнителния надзор върху застрахователните компании, които са част от застрахователна група и директива 2006 наклона на черта 48, която е свързана с кредитните институции. Говорим за финансови групи с бизнес модели, които комбинират предоставянето на услуги и продукти в различни сектори на финансовите пазари. Групи, които комбинират предоставяне на банкови, застрахователни, финансови услуги, управление на активи, управление на компании и така нататък. Основната цел на това предложение за изменение на директивите е да се контролира потенциалния риск, който възниква от многостранното използване на капитала в такъв вид конгломерати и рисковете, които са свързани с управлението на финансовите групи, управлението на интереси, конфликта на интереси. Основната директива 2002-87, която въвежда допълнителния надзор върху конгломератите, трябваше да бъде преразгледан след няколко години. Европейската комисия възнамерява да направи преразглеждане на директивата на два етапа. Първият етап засяга настоящото предложение за директива, което е свързано с най-спешните въпроси от технически характер, които което като процес проистича след редица консултации с банки и застрахователни компании, като се отчитат резултатите от наемането и така нататък, има и втори етап, който ще бъде развит до края на 2010 година и през следващата година. Той е свързан с едно по-цялостно преразглеждане върху приложеното поле, въпроси свързани с капитала и така нататък. Някои от най-важните промени, които се предлагат чрез тази директива, са следните. Първата е да се опитаме и да избегнем някои черни дубки в предишните директиви. Какъв беше проблема? Имаме разпоредби, имаме правомощия за надзорните органи, те могат да ги прилагат спрямо групи, спрямо финансови конгломерати. От гледна точка на сектора. Когато една банкова или застрахователна група промени своят характеристика поради придобиване на друга компания от друг сектор и вече се нарича смесена, фина, смесено финансово холдингово дружество, то в подобен случай съществуващите директиви оставят една бездна по отношение на прехвърлянето на надзора върху тези смесени холдингови дружества – Освен това, има по-добро определение на координацията на различните компетентни органи, които трябва да извършват надзора. В една страна, във всяка страна определено имаме банков надзорен орган, застрахователен надзорен орган и така нататък. Те решават как да осъществяват надзора. Идеята е да осигурим по-добра координация, когато става въпрос за това кой трябва да прави надзор върху финансови конгломерати от подобен род, които се занимават с банкова, застрахователна дейност, инвестиционно банкиране и така нататък. Втората голяма промяна е свързана с идентификацията на финансовите конгломерати. Тук най-важната разпоредба е, че при всички обстоятелства трябва да се включат компаниите за управление на активи. Всъщност, съществуващата директива дава възможност, но само възможност, да се включат а, такива компании, но не е ясно по какви критерии се взима решението. Освен това има разпоредба за публикуване на насоки относно това как се прилага възможността за опт-аут, за неучастие, а именно големи групи да не се включват а, за надзор – Идеята е да се избегне ситуация, в която по-малките групи ще бъдат обект на допълнителен надзор, а пък понякога големи групи не се подлагат на надзор по силата на тази опция. Има и други по-малки промени, които упростяват метода за изчисляване на капитала на ниво конгломерат. Както знаете, вече имаме нови европейски органи, като Европейския банков орган и Европейския застрахователен орган и органа по отношение на професионалното пенсионно осигуряване. Необходимо е да има надзор върху финансовите конгломерати, за да може да се направи връзка с тези нови органи, тъй като тези нови органи би трябвало да имат право да публикуват насоки по отношение на надзора. Имаме директивата за платежоспособността номер 2. Тя засяга застрахователната и презастрахователната дейност. Тя трябва да бъде приложена в държавите членки от началото на 2012 година. В нашето предложение за директива няма позоваване на тази директива за платежоспособността, номер 2, тя също трябва да бъде актуализирана по силата на новото предложение на комисията за съществуващите директиви. Има някои въпроси, свързани с медиацията, във връзка с включването и изключването на някое дружество от или в допълнителния надзор някой орган може да реши да изключи или да включи е, някое юридическо лице в надзора. Освен това се говори и за методиката на координацията между различните органи, които носят отговорност за надзора. Имаше различни заседания на ниво съвет. Съвета вече е провел заседания по отношение на това предложение за директива, оставам с впечатлението, че няма противоречие на ниво съвет, няма проблемни области. Чрез консултации с някои държави членки разбрах, че някои от тях са поискали от съвета да удължи срока за прилагане на ниво държава членка. Ще продължа работата с докладчиците в Сянка през ноември, за да подготвим доклада за края на ноември. Благодаря ви, господин Столожан ще дам думата на докладчите. Всяка господин Скинър от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Столожан за неговите забележки. Много полезно е да ги чуем предварително. Особено за това къде трябва да поставим ударението в този доклад. Когато става за чужите застрахователни корпорации, които действат в Европа и които имат различни а, застрахователни клонове. И знам, че много пъти хората са загрижени а дали става дума за холдингови, холдингови дружества или не. А, очевидно, че тук има празноти в а, надзора. А, и мисля, че плащаме и ще платим голяма цена, ако не сме в състояние да надзираваме както трябва тези големи конгломерати. Става дума за дружествата за управление на активите, банковите организации и така нататък. Така че приветствам усилията да се затворят празнотите в законодателството от 2002 година. Вчера присъствах на дебатите по този въпрос. Изглежда, че наваксваме изоставането, но може би би било да изчакаме да видим каква е оценката на някои по-общи въпроси. Е, разумното било първо да направим оценка на въздействието, защото много от тези корпорации в е, областта на финансовите услуги са твърдо сложни. И съответно, като трябва да е, установим какво е въздействието и да действаме от там нататък. Мисля, че би било разумно да разгледаме измененията всяко по-отделно и ако възникне нещо, което би било, което би, би било заплашително за, съще... за това, към което се стремим, добре е да подкрепим комисията. Подкрепям преговорите по Омнибус 1 а също така и да се усили, укрепи ролята на съвместният съвместната комисия. Аз съм а, докладчик, а, като докладчик по ЕЙОПА, ми е ясно от какво се нуждаем, когато става дума за разликата между това, което можем да направим пряко и това, което трябва да правим чрез използване на косвени средства. Много от докладчиците са съгласни, че не е необходим общ орган, може би някакъв съвместна, някаква съвместна комисия. И е, вярвам, че е, подобен орган може да изиграе, подобни предложения могат да изиграят ключова роля. тъй като тук децата са смесени и застрахователното дело, и банковото дело, има много области, които са сиви, нито риба, нито рак и затова трябва да имаме инструменти за техният адекватен надзор за да може да запазим стабилността на финансовите услуги. И за това работата на комисиите на трето ниво и бъдещите агенции, които предвиждаме, ще бъде много голяма. А също и съвместната комисия ще помогне за идентифициране на преките средства и да видим как може да помогнем за изпълняване на нейната задача. Малко се тревожа от това, че има а, слухове, че а, някои като че ли, а, които кръжат около големите надзорни органи, не са а, така толкова убедени в а, необходимостта от тези а, мерки. А, както казвах, необходими са ни и нови идеи. Трябва да работим и с другите докладци в сянка, за да може ангажиментите, които сме поели, да бъдат изпълнени. Благодаря. Благодаря. Господин Агило, от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. А преди всичко трябва да кажа, че интересно е, че след 8 години трябва да запушваме дубките. Това обаче е необходимо и споделям мнението, че комисията е на... Е, е, прави някои важни предложения, Европейската комисия, които се подкрепят от нашата комисия, но има няколко въпроса, които бихме искали да споменем. Първо, в проект на документа се споменават е, е, ИБАН и е, ИОПА, обаче трябва да се отбележи, да се споменат и трите органа, а не само два от тях. Същото се отнася и до ролята на съвместната комисия. Трябва тази комисия да получи по-големи права в рамките на тази директива. И сега е момента да го направим, когато обсъждаме секторното законодателство. И необходимо е да обсъждаме този въпрос още един път, защото а, нашата позиция или позицията, позицията на някои страните членки а, а, не е адекватна. Същото трябва да, също се отнася до, до специалните е, инструменти и тяхната прозрачност. Те трябва да бъдат включени в рамките на директивата. Това са някои от най-важните въпроси, към които проявяваме интерес и сме готови да работим заедно с всички други в духа, който е се е утвърдил в нашата комисия. Господин Цвикман. Благодаря. А, съгласна съм с много от това, което се каза до сега. Имаме а, основание да работим въз основа на този документ. Финансови, директивата за финансовите конгломерати а, фактически а, е, за първи път а, е, е, се проверява а, от нашата комисия. Е, и мисля, че трябва да се постави по-голямо ударение върху съвместната комисия, чиято работа смятаме, че бъде много важна. По въпроса за съвместната комисия имате пълната ми подкрепа. Е, защото тези три органа трябва да работят заедно. Ако те не работят трите органа заедно, е, ще има много голям системен риск, на който ще бъдем изложени. Значи, необходима ни е съвместната, смесената комисия, за да може да предотвратим подобна опасност. Напълно подкрепям забележката на Питер Скинър. значи и трите органа трябва а, да, да, трите органа трябва да бъдат а, включени. Не можем да изключим един от тях. Значи и трите комисии трябва да работят заедно и то да работят добре в рамките на съвместната комисия, така както тя беше замислена, тя ще изиграе ключова роля. Ще спра до тук, защото мисля, че общо взето всички сме съгласни за насоката, в която трябва да вървим. Ще дам пак думата на докладчика, за да отговори на някои от повдигнатите въпроси. Благодаря, госпожо председател. Искам само да благодаря на докладчиците в Сянка, а също и на всички колеги които участваха в тази дискусия. Съгласен съм с идеята относно укрепване, увеличаване на ролята на съвместната комисия, а също така и съгласен съм с предложенията, които бяха направени тук. Благодаря. Добре. Това означава, че ще имаме проекто доклад за разглеждане през януари, сесията през януари. Гледаме сега през февруари е, може е, да се включат измененията и пленарна зала, вероятно през март. Е, естествено ще се очитат коментарите на колегите, на докладчите в сянка. Преминаваме нататък. Малко е рано. Не знам дали всички са тук. Имаме 10 минути в наличност. Имаме един много голям пакет за економическо управление шестима докладчици, 14 докладчици в сянка. Мисля, че времето трябва да се използва ефективно, но докладчиците май ги няма и това ме притеснява. Може ли групите да се обадят в офисите на докладчиците, за да им кажат да дойдат и да започнем работа? Yeah, okay. Well, maybe we should start Ще започнем в 11, колеги, защото няма достатъчно докладчици и докладчици в сянка. Насрочили сме заседанието за 11. Още няколко минути само. Виждам, че госпожа Вортман Кол е тук, господин Фейо, госпожа Ферера. Нямаме докладчици в сянка обаче. Това е проблем. Няколко само са тук. Колеги, заемете местата си, започваме, защото имаме само 90 минути, за да разгледаме този толкова обстоен и сложен пакет Предложения за економическо управление. Както вече казах, имаме 6 докладчици и 14 докладчици в сянка. Ще има и други членове, които ще искат да се изкажат, така че започваме предлагам всеки от докладчиците да се изкаже за 5 минути. Аз ще отчитам времето, за да може всеки да има възможност да се изкаже. След това ще дам думата на докладчиците по 3 минути на всеки от тях. След това отново към докладчика за още 3-5 минути за приключване. Естествено ще включа и други колеги, които ще искат да се изкажат. Нека да започнем. Първия доклад е доклада на госпожа Вортман Кол. Засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на економическите политики. Имате думата, госпожо Вортман Кол. Да, благодаря. Госпожо председател, Парламента сега започва един процес на нормотворчество, 6 досиета, само че това не е отправна точка за парламента, защото много работа вече извършихме, особено по доклада на Диого Фейо и в рамките на доклада на госпожа Берес. Така че не започваме от нулата, имаме общи позиции, които може да използваме за основа на процеса, макар че той е доста странен. Когато четете вестниците, когато видите как функционира специалната група, оставате с впечатлението, че другата седмица ще приключим всичко и че сме готови. Според мен е много добре, че председателите на политическите групи направиха ясно изявление на последната пленарна сесия, защото до сега ролята на парламента въобще не беше отчитана в работата на специалната група. След като Лисабонския договор влезе в сила, ние сме пълноправни участници по този пакет на съвместно взимане на решение. Ние като докладчици сме готови да поемем своята роля въз основа на дебати, които ще проведем с всички колеги и въз основа на разработени общи позиции. Искаме да изиграем своята роля, искаме да действаме бързо, особено в началото, защото не е ясно по какъв график ще работи съвета, може да очакваме, че още през декември на съвета този пакет ще се разгледа. Не е ясно каква ще е общата позиция, но на съвета ще се обсъди този пакет и е важно да успеем да премине максимално бързо към проект за доклада. Това е възможно и се надявам, че това ще стане възоснова на това, което направихме по досиетата Фейо и Берес. Времето минава. Ако погледнем пакета като цяло, ще видим, че укрепването на пакта за растеж и стабилност, което беше предложено от комисията, може да бъде разглеждано като такова. Въпросът обаче е това укрепване дали е достатъчно голямо. В предложението на комисията има ли економически надзор? Аз говоря конкретно за превенцията, тази превенция, дали е достатъчно засегната. Много е важно да кажем в парламента, че искаме общ метод Искаме комисията да изиграе силна роля в този пакет, когато става въпрос за публикуването и налагането на санкции. В началото на процеса комисията може да вземе отношение относно това дали държавите членки работят по отношение на постигането на средносрочните цели. По този въпрос трябва да имаме категорична позиция и трябва да кажем, че комисията решава, а не комисията. Важен въпрос за парламента е демократичната легитимност на този пакет. Съвета подчертава, че иска да има силна позиция, защото в съвета са представени държавите членки. Има риск и той е отразен в нашия доклад тази позиция да стане силно политизирана. А това не искаме да става. Комисията трябва да изиграе своята важна роля. Въпросът е как да се наблюдава процеса на взимане на решение – дали е достатъчно добро наблюдението? Имаме нужда от някакви фискални експерти, които да надзирават ролята на Европейската комисия, каква е ролята на парламента, на съвета, не е за всеки конкретен случай, а в общия случай. Всичко това са въпроси, които трябва да се обсъдят в следващите седмици и месеци. В тази връзка, както е казано и в други доклади, важно е да се уточни как ще се осигурява надзора на национално ниво. Има ли силни институции в страните? Така стигаме до въпроса, не трябва ли критериите за надзора и инспекциите да бъдат е, преработени? Времето ми изтича. В заключение, искам да кажа от мое име, но мисля, че това въжи и за другите докладчици. Готови сме за вашите коментари, може да ги изпратите и по имейл, ако днес времето не стигне. Това ще ни помогне да стигнем до една стабилна позиция. Благодаря, госпожо Вортман Кол. Не исках да ви прекъсвам, тъй като вие представяхте важните въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Моля ви обаче да се придържате към 5 минути, защото трябва да чуем максимално много хора. Давам думата на господин Фейл, който говори за определенето и прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. Е, Искам да започна с следното. Искам да подчертая, че парламента има пред себе си една голяма задача. А именно, това е тежка задача, но тя може да се изпълни. Има различни становища по различните теми, които са включени в пакета за економическо управление. Но се вижда, че може да се обединим около силна обща позиция. Това за мен е много важно. Дори когато някои неща не се споменават. Например, в документа на съвета не се говори за нагласата, за становището на парламента. Но нашите компетенции водят до това, че нашите становища ще бъдат вземани предвид. Приветствам, че тези доклади са структурирани в един цялостен пакет. Защото има неща, теми, които се препокриват и независимо от различните гледища може да намерим едно общо становище. Това е много важно, тъй като темата политически е много чувствителна. В моя доклад става дума за изменение на регламент 1467 черта 97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит. Това е регламент още от 1997 година и сега трябва да се преработи. Структурата е ясна и измененията, които са предложени, са от различно естество, в някои случаи това са формални изменения, стават, които са свързани с новия договор, но от друга страна има изменения по същество, по съдържанието и по принцип. Смятам, че приложението на този регламент не се отнес толкова към дефицита, а по-скоро към дълговете към съдлъжнялостта, т.е. пакта за стабилност и растеж бива адаптиран за изравняване на публичния дефицит и съответните ограничения. От друга страна се планират и други изменения по отношение на едно по-добро, на един по-добър информационен обмен от страна на държавите членки, когато дават информация за своята задлъжнялост. Когато задълженията надвишават 60% от БИП, то тогава от БВП, е, то тогава те са задължени за намаляване, за годишни намалявания на, дефи... на, задлъжни... на съдлъжнялността си, за да могат да достигнат ниво по 60%. От друга страна, при процедурата при прекомерен дефицит се взема предвид нивото на дългове на държавите членки – при което се вземат предвид и фактори, които допринасят за по-нататъчното развитие на дълговете. Също така се говори и за номиналната стойност и структурните рискове. Всички тези теми са залегнали в пакта за стабилност и растеж и парламента трябва да прецени дали тяхното третиране е достатъчно, дали по този начин се опосредства растежа. Това е един основен въпрос. Защото дали, трябва да се прецени дали това е един пакт, насочен към стабилността или към растежа. Благодаря. Приключи вашето време и затова сега давам думата на господин Ферейра. Благодаря, е, госпожо председател. онези, които говориха до сега, подчертаха е, значението е, на увеличаването на ролята на парламента, решаването на този въпрос, не само поради институционната роля на парламента, но защото в четири от документите, които обсъждаме, парламентът има по закон правото да участва като съзаконодател. А, така че напълно ясно е. И uma segunda nota para sublinhar, tal como eles de algum modo já fizeram, o interesse em que nesta matéria aconteceu em. Второ, много важно е този, по този въпрос, както и по предишния, да имаме ясна, единна позиция на парламента. Независимо от различията в мненията, които неминуемо ще съществуват, трябва да стигнем до една категорична обща позиция в защита на интересите на Съюза и интересите на неговите граждани. Сега по отношение на документа, за който аз съм докладчик. Той е много тясно свързан с другия доклад, който също е обект на, също е обект на процедурата за съвместно взимане на решение. А именно мерки за коригиране на прекомерните а, а, дисбаланси а, в а, европейската економическа област, а, зона. Не може да се говори е, за е, коригиране на макроекономическото неравновесие, без същевременно да говорим за тяхната връзка с е, системата от санкции, която се предвиждат в доклада. Тоест, това е една изцяло нова област, нова тема, Различно от това, за което говореше нашия колега Фео, току-що той говореше за пакта за стабилност и растеж, който вече съществува и сега ще бъде продължено неговото действие, за да обхване също така задлъжнялостта и санкциите. Докато моят доклад се отнася до проследяването на макроекономическите дисбаланси и след това докладът на Кал Хаглун пък предвижда санкции за подобни дисбаланси. Какво е положението до сега? Има различни предложения, които постъпват от различни институции и е, те всички е, правим опит да бъдат отлети в едни е, общи насоки, економически насоки. Еврогрупата реши да започне един по-интензивен процес на наблюдение на конкурентоспособността, а през 2010 Европейският съвет поиска да се осъществи по-ефективно наблюдение. Парламентът и в докладът на ФЕО, и в доклада на БЕРЕС се спира на въпроса за липсата на економическо равновесие, макроекономическо равновесие. И какви са причините за подобна липса на равновесие, макроекономическо равновесие? Разбира се, тук е значение имат нивото на заетостта, безработицата и редица други макроекономически променливи, които обикновено се взимат предвид. това са въпроси, които се повдигат, важни въпроси, два важни въпроса, които се повдигат и в докладът на ФЕО, и в докладът на, на БЕРЕС. Какво, за какво става дума? От една страна трябва да изясним какво всъщност смятаме, че са макроекономическите неравновесия. А и след като направим това, ние предлагаме да се направи сравнителна, изготви економическа, сравнителна таблица с економически показатели, от която да стане ясно кои са важните економически показатели. Парламента не един път е посочвал, че трябва да има показатели, които отчитат растежа, безработицата и така нататък. Но сега за сега този списък на показателите и тази сравнителна таблица ще оставим за по-нататък. Това е важен въпрос, с който парламента трябва да се заеме. Друг важен въпрос е дали Искаме да вървим бързо към въвеждане на допълнителни наказателни санкции. В такъв случай тези санкции трябва да се разглеждат в светлината на необходимостта от последователност в целият пакет от мерки. Благодаря. Благодаря. Сега а, минаваме на доклада а, на а, госпожа Голярд. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Много съм доволна, че можем за пръв път да разменим мнение по този въпрос, защото той интересува всички парламентаристи, не само а, членовете на нашата комисия, но ние имаме отговорност за този законодателен пакет по отношение и на пазара, и по отношение на гражданите. Бих, по-скоро бих трябвало да кажа първо гражданите, след това пазара. И а, бих искал а, значи, да ви а, помоля да се отдръпнем, да погледнем нещата малко по-далеч. Предложенията на комисията са в правилна посока, свършена интересна работа, защото очевидно, че комисията разбира, че това е въпрос за финансова дисциплина. А, има възможност за с преговори и споразумения между страните, но все пак, как се казва, това е едно по-широко поле економическо, което обхваща всички макроекономически показатели. Е, както беше казано вече от преждеговорившите, не, не тръгваме от нула. Но най-напред искам да кажа следното. Когато се създаде еврото, ние не мислихме, а, е, ние не мислихме, че тази система ще е, трае. Сега а, намислихме, че то ще трябва много дълго. Дали това беше добро решение или не? Сега, като че ли, се опитваме да предадем трайност на нещо, което като че ли ще бъде преходно. А, дали а, трябва а, на етапи да въведем нещо друго? Не трябва да разочароваме нашите граждани, не трябва да. А, не трябва да слагаме някакви етикети на нещо, което в момента не е нищо повече от координиране на една национална политика. Въпрос е как да решаваме решенията, как да вземаме решенията автоматично или всеки има да, право, да има право на, на мнение. Значи, няма обаче Значи, и ако останем в рамките на системата на координацията, значи трябва по-голям, да има по-голям автоматизъм. Ако е, системата а, а, а, трябва да остане такава каквато е, тогава трябва да видим какви са нейните граници, нейните ограничения. И трябва до максимум да използваме общностният подход като дадем по-големи правомощия на комисията. А това ще бъде в общ интерес. Друг въпрос, който ме се струва важен, а, а, това е демократичната легитимност на тези решения. значи трябва да говорим тук за големите политически и социални избори, пред които сме изправени. Когато става дума за демокрация и легитимност, тази въпрос може да се разглежда на две нива. Днес и в идните седмици, както го каза, как бе казано преди малко, трябва да съобщим и на журналистите, и на гражданите, че не става дума за някакви ограничени групи или пък за срещата в Довил между Саркози и Меркел, а става дума за един парламент, който отчита всички интереси. Не Брюксел а, ще а, налага решение, а, но това е решение, което трябва да вземат европейските парламентари, депутати. Но има и нещо друго. В тази процедура не е ли необходим малко повече, по-широк обществен дебат? Няма ли да бъде в наша полза? А, а, знам, че се, още сме в правим първите крачки, обменяме, разменяме мнение по този въпрос. Но а, нямаме ли нужда а, да дадем възможност на различните страни да защитават своята гледна точка? А, не трябва да оставяме тази работа в ръцете на популистската преса в една или друга страна членка. Аз а, си Спомням, примерно, дискусията, в която, в която беше правил господин Папандрео през пролета. Ние знаем какво беше положение там, каква е неговата позиция, знаем, знаем и а, а, какво стана. Защото ако не подходим по този демократичен начин, системата ще бъде а, заплашена от различни популистски теждения. Сега някои по-технически въпроси. А, Комисията предлага а, да се а, а, а, изостави а, докладът с а, мнозинство, а, кът, трябва да се гласува с квалифицирано мнозинство. А, тук обаче предстои юридическа работа, която трябва да се свържи. Насен това, насен това, освен наред това, някой, както някои тук споменаха, кои са макроекономическите показатели, на които би трябвало да се опрем. А, а, и а, защо искам да знам, да, примерно, санкциите ще бъдат а, на ниво 0,2% от БВП. Нямам нищо против да е така, но защо трябва да бъде така? Значи от една страна имаме санкциите, дисциплината и от друга страна всичко, което е, може да помогне на растежа на Европа и на нейното економическо развитие. Значи не искаме е, в никакъв случай да претоварваме е, е, работата, но всичко, което може да помогне на нашата работа, трябва да се вземе предвид. Благодаря. И сега бързо минаваме към господин Хаглан, Карл Хаглан, който ще доклада за прекомерните макроекономически неравновесия в еврозоната. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че като цяло се отнася много положително към подхода на комисията. Радвам се, че комисията е изготвила амбициозен пакет, който представя нашето внимание. В същото време, надълго и на широко можем да говорим за това как съвета се е заел с тази тема. Добре е да имаме амбициозна специална група, но начина по който съвет работи и начина по който някои държави членки изключват сделки не подпомага процеса на преговори, който ще последва след няколко месеца. Затова смятам, че е изключително важно да имаме амбициозен подход в рамките на парламента и да бъдем максимално обединени, защото ако не успеем да имаме силно мнозинство в подкрепа на позицията на парламента, ще е трудно да преборим съвета по отношение на окончателната позиция. Освен това, имаме проблеми с кратките срокове. Елиза каза, че най-вероятно всеки депутат от Европейския парламент има мнение по този пакет и това създава проблеми. Финансовия надзор е нещо много техническо но тук определено всеки ще има мнение, мога да говоря за своята политическа група, така че определено доста усилия ще трябва да се положат, за да се включат мненията на всички колеги от парламента. Важно е, когато започваме анализа на този пакет, да уточним каква е альтернативата на подхода на комисията. Имаме амбициозен подход от страна на комисията и ако започнем да разводняваме нещата, трябва да се запитаме защо го правим. Европейската централна банка има категорична позиция тук. Аз лично смятам, че хората в еврозоната и в Европа като цяло очакват да предприемем нещо, трябва да демонстрираме пред хората и пред финансовите пазари, че сме способни и можем да направим нещо за Европа. Трябва да имаме категорична позиция. За да стане това, обаче, трябва да имаме полезно сътрудничество. Вече проведохме две полезни срещи с докладчиците по другите досиета, с някои хора, които днес не присъстват. Надявам се, че ще имаме добър шанс за успех. Още нещо, което създава известни трудности е факта, че много политици в държавите имат категорични позиции, което естествено това ще окаже натиск върху работата обаче. Освен това, онова, което каза Силви, е вярно. По отношение на правните аспекти има някои хора, които твърдят, че предложението на комисията не отговаря на някои елементи от договорите. Аз не съм юрист. Трябва обаче да синхронизираме нещата с договорите или, както каза председателката, да имаме изменения на договорите, но това не е в приложното поле на пакета. Накрая, по отношение на пакета като цяло, ние сме много зависими един от друг. Аз не мога да работя без да знам какво прави госпожа Ферера. Същото въжи и за другите колеги, когато говорим за санкциите. Санкциите са широко застъпени в пакета и трябва да сме последователни. Например, когато става въпрос за показателите и за макроекономическите неравновесия, трябва да уточним тези понятия. Госпожа Ферера каза, че още не знаем за какво точно говорим и това ще е най-трудното за мен. Може би в този пакет трябва да гарантираме, че става въпрос за едно и също нещо. Защото много често, когато говорим в комисията, не знаем и не сме на една позиция относно това какво представлява макроекономически неравновесие, но като цяло мисля, че ще успеем да постигнем силна позиция от името на парламента. Естествено, ще има нужда от време, но а, мисля, че това ще се постигне. Благодаря. Накрая госпожа Форд, която е докладчик по изискванията за бюджетните рамки за държавите членки. Благодаря. Този доклад е отправната точка за всичко друго, защото в този доклад искаме от държавите членки да изготвят данни, информация и да ги споделят с обществеността, със своите съседи. Това е отправната точка за всичко в доклада. Идеята е да имаме по- стабилни и достоверни данни, нещо на което не сме били свидетели в предишни години. Иска ми се да може да подобрим нивото, качеството на данните, които се предоставят от страна на държавите. Много е важно да получаваме повече информация по един прозрачен начин. Комисията добавя различни показатели, по които трябва да се дава информация от държавите членки, например данни свързани с а, а, спешна задлъжнялост а, и отговорност в това отношение. По отношение на доклада ФЕЙ, ние казахме, че помним, че страните са различни и не можем винаги да имаме едностранен подход за всеки един проблем. Специалната група Ван Ромпой е задълбала в този пакет и предлага един двустранен подход. Говори се за минимален набор от данни, които трябва да се предоставят, минимален набор от счетоводни стандарти и може би редица други незадължителни стандарти, които би трябвало да се отчитат. Това може да е полезна отправна точка. Може би трябва да разберем защо има такъв двустепенен подход в специалната група. Освен това, нещо, което се споменава в доклада ФЕЙО, трябва да има две нива на надзор. Един надзор, когато нещата текат сравнително добре и едно по-високо ниво на надзор, когато има проблеми. Въпросът е какво точно предлага комисията и другите органи, когато става въпрос за това по-високо ниво на надзор. Има един цитат на Джордж Бърнард Шоу, който твърди, че ако съберете всички економисти на едно място и ги попитате по един въпрос, няма да стигнете до окончателно решение по въпроса. По отношение на позициите. Комисията участва МВФ с някои свои структури, те могат да изиграят важна роля. Имаме специалната група въобще. По отношение на надзора имаме различни заинтересовани лица. Понякога държавите членки смятат, е, че изготвят необходимата информация във връзка с собствените си бюджети, но това може да не е така. Така или иначе ще трябва да поискаме обяснение от комисията и от другите. Още нещо, което е важно и което трябва да представим пред обществеността, е, че искаме от държавите членки да изготвят Три годишни прогнози за своите бюджети и ако това е така, ще трябва да поискаме същото и от Европейския съюз, защото за обществеността е изключително неясно какво става с парите на Европейския съюз, къде отиват тези пари. И като се има предвид, че цялостният бюджет на Европейския съюз е по-голям от а, този на поне 10 държави членки взети заедно е, е показателен. Трябва да видим какво ще се прави и в ситуация на криза, как ще се работи. Групата на Ван Раом по работи по този въпрос. Казва се, че пазара трябва да поеме част от удара. Ако има някакъв а, провал, а, огромен фалит, не трябва винаги на накоплатеца да а, поема на плещите си бремето. Това решение за ситуации на криза може да не е част от този пакет, но ще е важно за бъдещето. Благодаря. За да структурираме дебата по добър начин и да чуем максимални, максимално много позиции, ще ви дам думата като докладчици в сянка. До сега само трима докладчици в сянка са поискали думата. Винаги имате по-добра идея, господин Ланген. Може да ви дам председателското място тогава. Ще дам думата на докладчиците, всяка, които искат да се изкажат. Има още трима, които ще бъдат включени, които не са докладчици в сянка. Колеги, ако сте докладчик в сянка по конкретен доклад, искате да кажете нещо на докладчика, кажете за кой докладчик става въпрос. Нека да започнем, защото нещата са сложни. Първият е господин Гиголд, който иска да се изкаже за една минута. Не, две минути, поне две минути ще дам на докладчиците в сянка. Господин Гигол, защо не започнете? А ако не искате, ако искате да дадете времето си на господин Ламберс, няма проблем. Коментари извън микрофона. Аз ще започна с докладчиците в сянка. Вие не сте в моя списък тук. Вие сте променил списъка, така ли? Не, аз съм докладчик по всичките 6 доклади. Аз е, не виждам вашето име в списъка. Извинявам се. Добре, вие започвате, господин Ламбертс. Нека да не правим голяма работа от това. В самото и начало искам да кажа, че е, бях удивен, може би както много от вас, поради липсата на, на а, внимание, което проявява съветът с тези предложения. Мисля, че това е много ясен сигнал, че ако ние искаме да бъдем чути в този дебат, трябва да бъдем последователни. И мисля, че това, което започнахме да правим с доклада на ФЕО, а пък и останалите доклади върват в тази посока, е именно това. Затова самото начало ще кажа, че а, има, искаме да вървим в тази насока, обаче има и нещо друго. А, много политически са въпросите, има голяма възможност да се получат разногласия. Не трябва да попадаме в, в тази клопка. А, три забележки ще направя към пакетът като цяло. Първо, разбира се, ако искаме правилата да се спазват, са необходими санкции. Това е несъм, несъмнено е така. Правила без санкции не са никакви правила. Необходими са ни интелигентни правила и ние сме малко загрижени, че правилата, така както се предлагат днес, са а, в полза на цикличността. Примерно, правилото, което цели намаляването на дълга. Като погледнем страните, които имат примерно дълг около 100% от тяхното БВП, тези правила изискват от тях да имат 5% бюджетен излишък годишно, за да преодолеят тази задлъжнялост. Реалистично ли е това? Ако не е реалистично, какви други решения може да предложим? Второ, парламентът настоява върху а, това да има и мерки за поощряване и за наказване. Видяхме в предложенията на комисията, че има наказателни, предвиждат наказателни мерки, не виждаме къде е поощряването. А, а това е значи да се дадат а, стимули на страните а, е, да функционират, да ви получат по-добри резултати, отколкото се очакват от тях. А, не мога да предложа готови решения, но мисля, че трябва да се вземе всичко това под внимание. Това второ. Трето, а, комисията малко ни разочарова. Като погледнем съобщението, оповестено през пролета от комисара Оли Рен, а, да, там се говори за набор от а, показатели, които са свързани с а, голямата задлъжнялост. А, но тук виждаме известно връщане назад. В съобщението общо взето се казва, ще си помислим. Тук става дума за предложение, по които се правят от комисията, от съвета, като че ли на парламента не се отрежда никаква роля. Значи, да видим какви очакваме да бъдат тези показатели, какви тяхните, да бъдат техните стойности, за да сме сигурни, е, че сме на прав път. Не става дума само за дефицита, само за публичния дълг, става дума и за частния дълг, за взаимната зависимост е, между а, е, функционирането на економиката и а, негативната или неблагоприятната околна среда, економическа среда. Не трябва да забравяме, че съществува опасност да загубим доверието на нашите граждани. И трябва да кажа, че опасността не идва само от популизма, идва и от дейността, и от действията на редица правителства. А включително и представители на моята партия. Трябва да направим две неща. Първо, да участва парламента не само в изготвянето на законодателството, но в целият законодателен процес а и в изпълнението на економическите мерки парламента трябва да има своята роля, защото имаме нужда от прозрачност, а това е единственият начин да я постигнем. А също така правителствата на страните членки трябва да спрат да говорят различно в съвета казват едно, примерно черно, на черното казват бяло, когато говорят в своите страни за вътрешна консумация, политическа консумация. Значи необходима е връзка между положителната стратегия, например 2020, и економическото управление, свързано с санкции. Тази връзка трябва да бъде много ясна. А това е, което имах да кажа. Малко по-дълго говори, защото а, говоря и за шесте доклада едновременно. Сега, господин а, Ламбес е, е докладчик а, е докладчик по 6 доклада, значи би трябвало да ви дам 18 минути. Кой, кой ръководи заседанието, искам да попитам. Аз мисля, че а, а, не се държах лошо като, като докладчик. Изрежда председателката имената на онези, на които се даде думата. Не всички са докладчици в сянка. И също господин е, Шмидт е, също има право да говори. Той също е в списъка. Искам, моля ви, малко успокойте се. Ще се опитам да дам думата на всички, но докладчите в сянка имат право да говорят първи. И, е, колеги, ще бъда гъвкава. Знам, че някои са докладчите в сянка за шесте доклада, така че едва ли могат да местят изказването си в три минути. Благодаря, госпожо председател. Както моите колеги, споделям разочарованието от линията на съвета и от е, съобщенията, направените съобщения, които като че ли не помагат за решаването на проблемите. Не трябва да прибързваме, трябва да слушаме това, това което ни казват е, гражданите, това, което ни казват специалистите. Не трябва, значи, така е, да се впускаме в е, една или друга посока главоломно. Съгласни сме всички, че правилата и санкциите могат да върват ръка за ръка. Очевидно това е разумно. Говорихме първо за еврозоната и се споразумяхме, че критериите за общата валута не се изпълняват в еврозоната, така както се изпълняват, например, в САЩ подобни правила. Затова създадахме пакта за растеж и стабилност. Искаме страните да проявяват предпазливост и е, може би е необходимо нещо, ако не го наречем санкции, Тоест, обаче, примерно, е, Онези страни, които искат да влезат, те трябва да две години да останат в, в, в а, валутната змия и след това а, да се реши дали те а, се изпълняват условията. Е, трябва да видим какво е, е, е, какви са резултатите от тази пробен двогодишен период. А, никой не предвиждаше а, е, каква ще бъде финансовата и економическата криза. А, е, а, е, и а, какъв ще бъде резултатът от а, мерките за спасяване на банките и а, стимулите. А, значи, сега ние значи, действаме постфактум след като вече много страни са натрупали огромни дългове. А, и, а, а, значи, а, сега сме е, принудени да действаме, след като сме преживели една криза, която не бяхме имали от много години. Е, трябва да бъдем внимателни. Е, защото става дума за страни, които вече имат а, огромни дефицити и а, трябва да живеят с последниците от това. Благодаря, господин а, Калас. Благодаря, госпожо председател. И аз ще направя общи коментари. Аз съм докладчик в сянка по изискванията за бюджетните рамки. Но ще направя общ коментар. В всички държави от ЕС станахме свидетели на сложни бюджетни обстоятелства преди и след кризата проблеми свързани с търговския баланс, с производителността, с заетостта и безработицата. Финансовата криза ни засегна по различен начин, но последици, по един и същи начин, но последиците бяха различни. Не трябва да забравяме като политици, че има нужда от яснота както за гражданите на Европа, така и за финансовите пазари. Защото виждаме, че когато политиците се колебаят, за гражданите няма сигурност и после ставаме свидетели на натиск поради това, което се случва на пазарите на облигации постфактум, след кризата. Така че трябва да сме наясно какви са тези санкции. Тези санкции трябва да са категорични, да действат, за да може да получим отново доверието на пазарите и на нашите граждани. И като едно последно условие, искам да дам пример от моята страна Латвия, която беше сериозно засегната от кризата. Нашето правителство и министър-председателя винаги обясняваха къде се крият трудностите и въвеждаха различни пакети за намаляване на разходите. Само, че резултата от тези мерки за намаляване на разходите е, не винаги е економич политически подем. Въпреки всичко останало, обаче на последните избори премиера получи мнозинство, макар че мерките бяха с отрицателен знак, просто защото той беше честен с гражданите. Не можем да прилагаме мерки без да знам какви ще са последиците от тях. В ситуацията с Латвия понякога мерките с отрицателен знак водят и до нещо положително. Господин Фейо, благодаря. Аз съм докладчик в Сянка към доклада за коригиране на на макроекономическите неравновесия. Доклада за предотвратяване и коригиране на макроекономическите неравновесия е важна част от този пакет, за да може да се възстанови баланса в обществените финанси и да се намали задлъжнялостта. Макроекономическите неравновесия са е, големи и има нужда от економически и бюджетен надзор. Ако има макроекономически риск, той трябва да бъде наблюдаван и открит максимално бързо неравновесията трябва да бъдат премахнати чрез съответните инструменти, чрез различни показатели, които ще установяват тези неравновесия в различни части на економиката. Онова, което предлага комисията, ще позволи въвеждането на корективни мерки в държавите членки. Предложението за свръх е, големите неравновесия ще даде възможност за решаване на проблема и ще даде възможност за контрол. Очаквам с нетърпение предложението на госпожа Ферера и на другите докладчици и докладчици в сянка, за да се укрепи економическото управление. Благодаря. Госпожа Хюбнер. Uh, Благодаря. И аз смятам, че пакета е добър и трябва да защитим неговата сърцевина. Смятам, че като отправна точка за нас трябва да е факта, че еврозоната е и ще бъде една много хетерогенна група от а, държави. Освен това, трябва да намерим причините за неравновесията. Те са свързани с конкурентоспособността. Тези неравновесия ще ги има и за бъдеще и трябва да намерим причините за тях. В същото време економическото управление е, е слабо. Трябва да не забравяме тези факти. Процесът ще е процес на научаване в хода на нещата. Три-четири неща, по които имам съмнение – в идеалната ситуация трябва да имаме система, която няма да поражда неравновесие. Не знам дали това е постижимо и реалистично като цяло. Така че варианта днес е да създадем максимално добър механизъм за епизодични намеси от страна на правителствата, за да се коригират правителствените и економически политики. Това трябва да се отчете когато създаваме системата. Въобще системата като цяло не трябва да е толкова уязвима спрямо тези неравновесия. Освен това не трябва да разделяме външните от вътрешните неравновесия. Трябва да видим каква е връзката между различните видове неравновесия, особено в контекста на дилемата между фискалната консолидация и растежа. Трябва да се предвиж... предвидят всички видове равновесие, когато се създава системата. Освен това, смятам, че ще е полезно да си припомним, че еврозоната не е една проста сума, проста сбор от отделни държави членки. Не може просто да се обвиняват отделни членове на еврозоната, които не се държат както трябва. Освен това, неравновесията в системата, неравновесията в една страна могат да окажат негативно влияние върху други членове на еврозоната. И последният ми коментар, мерките за прилагане в пакета, независимо дали са ефективни или не, ще зависят от цялостния характер на системата и от добрия подбор на показателите, на личността на статистическите данни. Всички мерки по прилагането трябва да отчитат етапите на системата. Накрая по отношение на санкциите, това се отчита в член 4 в регламента за прилагането. Продължавам да имам съмнения и не разбирам защо продължаваме да оправдаваме взетото решение. Има политически вод и той е субективен. Не разбирам каква е логиката на защитаването на подобни политически позиции. Когато става въпрос за определението на изключителни обстоятелства, трябва да сме предпазливи, защото миналото показва, че ако определението не е правилно, може да се създадат големи порази. И накрая по отношение на скрития морален риск, онова за което се говори в член 4. Там се казва, че държавите членки, които не са в нарушение на правилата, ще гласуват дали има нарушение на тези субективни референтни стойности. След това ще се е, начисляват глоби и те ще бъдат разпределени между държавите членки. Аз съм много чувствителна спрямо моралния риск и искам да разбера какви интереси ще доминират в съвета, когато се започне целият този механизъм на санкции. Не ми е ясно. Господин Гиголд. Very briefly. Съвсем накратко. Мисля, че а, по този пакет а, имаме, носиме тежка отговорност а, да възприемем правилен а, да вземем правилно решение по отношение на економическата страна на въпроса. Защото някои от предложението на съвета са успорими. И някои като че ли имат тенденция да мислят по-скоро от политическа гледна точка, отколкото и по-скоро, отколкото от економическа. Започваме дебата за а, а, санкциите, за възможните решения и за липсата на равновесие. Мисля, че а, отправната точка трябва да бъде, че е необходимо по-добро економическо сътрудничество и по-добро економическа координация, за да не се получат дисбаланси. И основа на а, възможният консенсус и това се изтъква и в докладът ФЕО е, че новите правила трябва да отразят полуките от кризата, която преживяваме и трябва да бъдат задължителни. Но това трябва да въжи за двете страни на въпроса. И за дълг, задлъжнялостта и дефицита, и за липсата на, и за економическите, макроекономическия дисбаланс защото в момента някои водят дефлационна политика, докато а, а, други върват в точно обратната посока. Тук не е въпрос само за конкурентоспособността. Виждаме а, такива балони в, една или друг, в един или друг а, отрасъл, а, и, които създават а, промишлен на, на, за, заплаха за а, конкурентоспособността на други предприятия. Второ, смятам, че не може да искаме от а, страните да вземат, а, да затягат коланите, защото подобни мерки за економии водят до дефлационни, към дефлационни явления, които а, са проциклични, които помагат за, на цикличността. Подобен пример имаме в, в а, Швеция, когато те а, се опитаха да решат своите промени. Разбира се, когато се а, опитаме да помогнем износа си чрез дефлация на валутата, това има и друга страна. Нека видим колко много страни са е, надхвърлили 60 прак. И ако това стане, ще е, видим една обща тенденция към дефлация. Мисля, че особено важно е, е да се вземат правилни економически решения. Иначе и най-добрите политически решения ще бъдат, ще се превърнат в ще породят големи економически проблеми. И накрая, а, а, задлъжнелите не трябва да бъдат спасявани от държавата. Знаем, че едва ли ще постигнем промена в договор, основния договор. Така че този нашия парламент трябва да направи предложения, чрез които да се постигне тази цел, без да се без да е необходима промяна в договора. Това се отнася до правителствените, до държавните облигации. Можем да стигнем чрез тях, може да стигнем до решения, без да трябва да променяме договора. Това е нещо, което конструктивно, което може да предложим като парламент не трябва да докоплатеца да спасява финансови институции, които много лесно са отпускали кредит. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че вече много неща бяха казани и затова ще огранича моето изказване само до това, което се отнася до процеса. Мисля, че по-добра координация, по-добро сътрудничество между цените членки е, е нещо, което е особено важно. Това трябва да започне веднага, не трябва да чакаме за, за приемането на законите. Но, на много места вече това се наблюдава и е необходима по-добра координация, без да чакаме приемането на законодателни решения. Много важно е обаче парламентът да вземе правилните решения, като вземем предвид е, въздействието на всички фактори. Особено като се има предвид, че някои страни могат да изпълнят изискването на, план, на, акта, на пакта за стабилност и растеж. санкциите, така както ги е замислила комисията, е, имат превентивна роля. прибързаността няма да помогне на никого. Мисля, че трябва да е, обмислим всичко, и то поради нивата на сега съществуващия дефицит. Не трябва да прибързваме, трябва да използваме нормалната процедура, по която работим, трябва да организираме публични изслушвания, защото много важно е обществеността да знае какво обсъждаме. Необходимо е да възложим и допълнителни доклади, които да подкрепят онва, което правим, а, а, така че да сме сигурни, когато стигнем до разговорите в, в триалога, че сме направили всичко, което е по силите ни, че имаме достатъчно подкрепа. Мисля, че а, а, тук се говореше за сравнителна таблица на економическите показатели. Смятам, че парламентът трябва да изиграе своята роля в разработването на тази сравнителна таблица. Страните членки имат свои собствени интереси, които те защитават. Европейският парламент трябва да играе ролята на арбитър, за да бъдат всички равнопоставени и да нямат големите страни така по-голяма тежест в тези разисквания, отколкото малките. Ще се спра до тук и ще говоря с, лично с докладчиците по други въпроси. Благодаря, господин Хандъл. Госпожо председател, е, дискусията за момента е доста оптимистична. До момента какво имахме? Имахме един стриктен инструмент, пакта за стабилност и развитие, който, който обаче този пакт не функционираше така до момента, в, в, както, както искахме. Но социалната компонента беше, че натоварваше економиките и гражданите в държавите членки. От тази логика хората преминават в друг начин на мислене. Опитваме се всички инструменти да ги направим по-гъвкави. Но това не променя характера на цялата структура. В наказателното право какво имахме? Имахме санкции, имахме наказание на хората, които нарушават законите, които злоупотребяват с пари. На базата на економическата криза обаче и на развитието на финансовите пазари знаем обаче, че нещата не вървят така. Знаем, като погледнем и конкурентоспособността, че цялата система има доста неравновесие, съдържа много неравновесие. Има диференцирани възможности, които трябва да приемем. Колегите дискутираха в тази посока. В момента вече не сме навлезли в тази фаза на дебата. Мисля, че трябва да говорим за тези неща, защото ни трябва пак за заето, стабилност и социална Европа. Е, това е инструмента, който ни трябва. И да се върне пак на наказателното а, право, не ни трябва драконовски мерки за хора, които, за, за държави, които не могат много да поправят своята финансова ситуация. Стра, става дума да помогнем на тези държави, които са пострадали поради действието на други държави. Да помогнем на финансовите пазари. Естествено,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 Въпреки, че ние не сме водещата комисия, може би трябва да се опитаме да дадем конструктивен и експертен принос. Трябва да помислим върху съдържателната страна на дискусията. Комисията трябва да признае, че ние не сме съгласни с всичко, което е предложила тя. Трябва ни повече контрол, повече дисциплина, повече и по-добър надзор. Това ни бе обещано като решение, но ето, че сега имаме проблем с развитието. Виждаме какво стана в Гърция. Имаме държавен дефицит, но също така имаме и проблем с економическото развитие и то защото изходната позиция на структурата беше погрешна. Ако още от самото начало нещата тръгнат в грешната посока, то системата няма да функционира. Е, това въжи и за факта за стабилност и растеж. Това въжи за силните и за по-слабите економики и страни. Критериите за стабилност и растеж не бяха прилагани последователно. Трябва ни дисциплина, но пък ако имаме прекалено голяма дисциплина, ще накърним социалната област. Вижте Естония, например. Там имаше много силна дисциплина, което провокира обаче големи катастрофални социални последици. Европейския парламент трябва да прави разлика. Не може да приветстваме всичко, което ни се предлага от страна на комисията. Мисля, че ни предстои трудна работа. Ще има доста противоречия, предвиждам аз в по-нататъчните дискусии с комисията. Има разумни мерки, но те няма да произведат необходимия и желания коректив. Трябва да се питаме какво означават тези мерки, ако се приложат последователно, какво въздействие ще имате върху гражданите в Европа. Подкрепящите мерки за финансовите институции, които видяхме, които преживяхме. особено в Гърция и не само там имаше протести против тях. Освен това и националните политици в областта на бюджета имат негативно отношение. Така както нещата протичаха до момента, този коректив не функционираше задоволително. Естествено, има някои изменения, които са необходими по силата на договорите – т.е. цялата структура в Европейския съюз предстои да бъде променена. Ние не може да приветстваме, да приемем всичко, което е последствие от Лисабонския договор. Трябва да сме много внимателни. Последствията на прилагането на този договор може да представлява голям проблем –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 Ако трябва да направим някакъв извод от тази криза, това е, че трябва да координираме макроекономическата си политика. И а, комисията прави няколко предложения, за да се преодолее дисбалансът. Но тези предложения са спорни. Спорни, защото очевидно, че макроекономическото неравновесие са върхът на айсберга, така да се каже. Има най-малко два вида макроекономически дисбаланси, а, които комисията не взима предвид. Първо, това е неравновесието между инвестициите и спестяванията, особено във Франция и в Германия, две страни, а, които а, имат най-малкото 60%, близо 60% от БВП на Европейския съюз. Има и други, друго неравновесие – а това е неравнопоставеността на доходите. при тези условия боя се, че препоръките, които прави комисията миналата седмица, могат само да задълбочат тези три, три вида неравновесия. А, значи, а, създаването на по-строги условия за пакта за стабилност, това ще доведе до една рестриктивна политика. Наред с това, с политиката за коригиране на разходите за заплащане, ще ни доведат до дефлация на заплатите и а, вероятно ще ни тласнат отново в една а, а, а, рецесия, а, която ще доведе до по надачно увеличаване на бюджетните дефицити. Именно по тези причини автоматичните или полуавтоматичните а, секции, а, санкции, които се предвиждат от комисията, ще бъдат а, трудни за приложение и нашите граждани няма да ги разберат. Парламента обаче не, не може да пренебрегне а, а, работата, примерно доклада на господин Фео, който явно изтъква, ясно изтъква необходимостта, че трябва да се вземе предвид инвестициите, безработицата, а, растежа и да се разгледат тези фактори страна по страна, защото Германия не е Испания и Франция не е Италия. И а, не, също така, доклада на госпожа Берес който прави, за да вземе предвид, той прави е, предложения, които не съвпадат с предложенията на комисията. Трябва да водим една антициклична политика. А колкото се става дума за регионалните дисбаланси, е, търговските дисбаланси, е, е, тук е необходимо по-нататъчно развитие на, по на структурните фондове и тяхното използване. За да приключа, ще кажа, че дебатът е открит, но ние в нашата демократична институция, ако не успеем да накараме комисията да се вслуша в здравия разум и да приеме нашите съвети, се боя, боя, че съветът няма да може пък да убеди националните парламенти в нуждата от това, което трябва да направим. Благодаря. Госпожа Люлинг. Госпожа председател, не, не искам да бъда неприятна в това с изказването си, а, но а, парламента трябва да изиграе своята роля по отношение на съвета. А, не става дума да, да кажем, а, това трябва да стане не по някакъв силов начин, а чрез качеството на нашата работа. въпросите, които е, разглеждаха, депутатите, които разглеждаха въпросите за надзора, е, е, са разгледали нещата в дълбочина и те предлагат европейски решения. Смятам, че докладите за надзора сочат пътя, по който ние трябва да вървим и в този пакет, който обсъждаме в момента. Искам обаче да ви предупредя, че нещата няма да се решат от само себе си. Аз не бях убедена от дебатите, които а, а, се състояха миналата седмица. Докладите на Берес и ФЕО а, станаха повод за доста противоречиви изказвания. И аз разбирам отлично а, загрежеността а, а, на докладчиците. Те искат да съберат мнозинство зад себе си. Обаче подобност събиране, според мен, предполага плащане на една цена, която за мен е прекалено висока. Значи, двата доклада могат да ги се бъдат тълкувани както искате, без някаква опасност да им противоречите. И трябва да кажа, че не споделям думата на госпожа Малко, че работата е свършена до голяма степен. Тъкмо напротив. Тъкмо напротив трябва, ще трябва да направим трудни избори. И тези трудни избори трябва да ги направим, за да бъдем чути. Не трябва да оставяме комисията и съвета да, да водят, да бъдат начало, когато става дума за надзора и когато става дума за макроекономическите въпроси, които обсъждаме за мерките, дали трябва да бъдат автоматични или не. И тук сме изправени пред избор. Някои колеги вече разбират, пък и аз го разбирам, че този избор ще ни доведе до а, различни мнения, ще ни раздели, ще ни предостави. А, а, Франсуа ще кажа на госпожа Голяр, Франсуа Байру казваше, ако мислим, че всичко е едно и също, значи се едно, че не мислим изобщо. Значи, значи трябва да поставим правилно основните въпроси. И затова работата ще бъде трудна. Не виждам а, а, друга възможност. И трябва да кажа, че сме изправени пред едно невероятно голямо предизвикателство. Господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на всички, които не са част от еврозоната. Аз смятам, че ако искаме да разширим еврозоната, тези предложения ще изиграят изключително важна роля. Те трябва да са стрикни и последователни, защото иначе ще е абсолютно невъзможно за мен да убедя гражданите на Швеция да гласуват в полза на еврото. Защо? Казвахме, че някои страни ще фалират, Казахме, че това ще стане, ако не се придържат към правилата и точно това се случи. Същото предполагам, че се случва и в Финландия в момента. Не става въпрос за санкции, наказания и така нататък. Става въпрос да се спазват договорите, да се спазват правилата. Нито една страна, било то малка или голяма, не може да избяга от поетото обещание. А това се случи. Много ви благодаря за това, че миналата седмица в Страсбург приехте допълнението към доклада ФЕО, именно, че страните, които поискат извън еврозоната, могат да бъдат част от тези разпоредби. Моля, колеги, премете това, защото страните, които в момента не са част от еврозоната, се справят много по-добре от тези в еврозоната. Не става въпрос само за това, което каза за Свен Гиголд. Погледнете Латвия, например. Ако спазвате правилата, ако имате диалог с хората, те ще ви преизберат. Това се случи в Латвия. Трябва да вярваме в а, онова, което правим. Говорим за стабилност. Стабилността създава работни места. Инфлацията пък е най-лошото, което може да предоставим на нашите граждани. Така че, моля, не забравяйте онези, които сме извън еврозоната. Благодаря. Най-доброто понякога го запазваме за накрая. Сега ще дадем на докладчиците по една минута, ако искат да отговорят, защото времето изтече. Естествено, това е първа обмяна на позиции. Естествено, че ще имате и изказвания и разисквания с докладчиците в сянка. Госпожо Кортман, Вортман Кол. Easy, of course, because we could and I agree with... Да, колеги, благодаря. Както казаха и колегите, във връзка с а, докладите Фео и Берес, а, може да се придържаме към общата позиция, но сега трябва да преминем към законодателство и трябва да сме много конкретни. Знам, че ще е трудно, но когато работим заедно и се опитваме да постигнем някакъв напредък, резултата се получава. Имаме стабилна позиция само когато имаме широко мнозинство в парламента. Двете общи линии трябва да се спазват. От една страна искаме да намалим дефицита и задлъжнилостта, от друга страна искаме да се справим с макроекономическите неравновесия. Ако следваме тези линии, ще успеем. Искам да поканя всички колеги когато имате някакви коментари или въпроси, моля, свържете се с мен или с другите докладчици. Господин Фейон е тук, госпожа Феререн е тук, госпожа Голар. Благодаря. Съвсем накратко. Единство, добре, благодаря. Аз за това, че подчертахте, че нещата не са лесни и няма как да станат без последователност. На второ място, Работили сме усилия, а, усилено, да. А, говорите против процикличните мерки, казвате, че трябва да разгледаме последиците, както каза и госпожа а, Ферейра Кей а, си тръгна и последен а, коментар от тези, които сме вътре. Оли, обичаме ви. Господин Хаголт не иска да се изкаже, госпожа Форд. Само по някои въпроси. Благодаря, Филип, за това, че споменахте и насърчителните мерки, и възпиращите мерки. Това е важно. По отношение на моралния риск, коментарите са изключително важни, защото това е основното тук пред тези санкции. Както каза Астрид, това ще определи дали те работят или не. Има много сериозни въпроси, свързани с моралния риск тук. Казахте, че трябва да се опитаме да заобиколим, да предотвратим тези въпроси, свързани с моралния риск. С това се занимава и специалната група. Не знам обаче дали решението ще дойде от инвеститорите, защото инвеститорите имат проблем с резолюциите за банките по отношение на инвестирането в облигации. Специалната група ще разгледа този проблем, естествено. Това е пакет и трябва да отчетем направеното вече. Тази сутрин когато говорих с другите докладчици, стана ясно, че трябва да се възползваме от а, постигнатото, за да може да имаме пакет, който да е максимално полезен за бъдещето. Благодаря ви, колеги. Искам да съобщя, че ще имаме проекти доклади за 24 и 25 януари. Имате много работа. Благодаря ви за сътрудничеството и за търпението по този толкова сложен дебат. Остава ми да ви пожелая приятен обяд. Продължаваме в 3 часа за размяна на мнения с Карл Ставарес, председател на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа. Благодаря.